Uh, the uh, security of the parliament having служителите за сигурност към парламента допуснаха господин комисаря до сградата за мен е удоволствие да го приветствам с добре дошъл. Последната ни размяна на мнения се състоя на 22 март. Надяваме се, че подобно разискване ще се състои и на 22 септември тази година. Не знам дали има нещо специално във връзка с датата 22, но днес при всички положения не е 22. Ще дам думата на господин комисаря за десетина минути и след това ще преминем към кръга от въпроси и отговори. Разполагате с годишния доклад на Европейската комисия за конкуренцията. Той бе публикуван на 30 юни. Все още не сме имали възможност да го обсъдим. Сигурна съм, че ще поставите много въпроси, свързани с кризата в финансовия сектор, както и други въпроси. В момента работим по три досиета в областта на конкуренцията. Надявам се, че ще можем да ги обсъдим след изложението на комисаря. Тези досиета са годишният доклад на Комисията за конкуренцията колективната защита и реформата на правилата за държавните помощи за услугите от общ економически интерес. Все досиета, които са от интерес и за вашия ресор. Имате думата господин Алмуния. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, за мен винаги е удоволствие да участвам в разискванията с вашата комисия. Благодаря на председателя ви, госпожа Болс, за любезната покана. Основната тема на днешното разискване ще бъде нашият годишен доклад за конкуренцията за 2010 година ще поговоря и за вашата резолюция за доклада ни от 2009 година. Подготвяме и нови правила за държавните помощи за услугите от общ економически интерес. Ще излезем с документ към края на тази година. Тази година се публикува 40-то издание на доклада за политиката на ЕС в областта на конкуренцията. През изминалите години конкуренцията се превърна в един от основните двигатели за успеха на европейския прогрес. Всички осъзнахме нуждата от независима агенция за надзор върху конкуренцията. Контролът, който упражняваме, не е задоволителен за всички. Не всички го одобряват, но в дългосрочен план от него проистичат ползи. Както знаете, работата в областта на политиката на конкуренцията бе много активна през изминалата година. Въведохме нови правила за насърчаване на конкуренцията, например на пазарите на услуги, Постигнахме хоризонтални и вертикални споразумения. Започнахме поетапното излизане от режима за предоставяне на държавни помощи. Извършвахме и неофициална дейност. Взехме много решения за държавната помощ, не само за банките. Около 400 решения бяха взети по обикновената процедура. Взехме и 14 решения за картелите и антитръстовите правила. Активизирахме дейността си и по отношение на сливанията, след като през изминалата година спадна техният брой. Миналата година получихме над 200 уведомления тази година те сигурно ще са повече. В решенията си за картелите наложихме глоби в размер от 3 милиарда евро. Намалихме глобите за някои от тези компании, за да вземем предвид финансовата и економическата криза. Ще наблегна върху транспортния, енергийния сектор и финансовите услуги в транспортния сектор ще гарантираме осигуряването на конкурентоспособни цени, въпреки сливанията на компании. Надяваме се, че ще успеем да извлечем ползи за 2 милиона и половина пътници. Взехме 4 решения за Германия, Франция, и Италия за повишаване на конкуренцията на енергийните пазари. По отношение на финансовите услуги, извършихме многостранна работа, която бе крачка напред към по-ефективни разплащателни системи на вътрешния пазар. Знам, че тази седмица предстои гласуване по директивата за едината зона на плащания в евро. Продължаваме работа в тази област. Наблягаме и на практиките на големите финансови институции. Във връзка с това извършваме първи проучвания за пазара на деривати. Няма да толерираме спекулация на пазарите на деривати и ще използваме политиките си за пресичане на спекулацията. Това е насочено към повишаване на конкурентоспособността в Европа. Интегрирането на единия вътрешен пазар е от стратегическо значение, както на територията на Европейския съюз, така и спрямо стратегическите ни партньори. Не можем да говорим за единен вътрешен пазар, ако няма свободно движение на енергия и на данни. Ако не можем да премахнем бариерите, които все още се поставят пред свободното движение на стоки и услуги, няма да можем да защитаваме економическите си интереси на международната сцена. Нека сега премина към вашата резолюция за доклада на Комисията за политиката в областта на конкуренцията за 2009 година. Първо искам да подчертая чудесната работа, извършена от вашия докладчик, господин Епинг. Изпратил съм ви писмо, в което съм изложил основните точки във вашата резолюция. Сега ще се спра с няколко кратки коментара върху малките и средни предприятия, частното съдебно изпълнение и проучванията, които изискахте от нас. Малките и средни предприятия са основен източник на растеж, заетост и новаторство в Европейския съюз. Комисията ще гарантира спазването от тяхна страна на правилата за конкуренцията, също така както ги спазват и големите предприятия но не бива обаче да им налагаме прекалено стриктни правила. Нека ви дам няколко примера. По отношение на държавната помощ сме приели регламент за груповото изключване. По отношение на антитръстовите мерки сме приели разпоредби за така наречената схема de minimis – Въвеждаме и правила, за да улесним достъпа до финансиране на малките и средни предприятия. Освен това сме получили и заявления за намаляване на размера на глобите. През 2009 година 5 от 9 предприятия, на които предоставихме такова намаление, бяха малки и средни предприятия. В момента проучваме как можем да обвържем размера на глобите с продуктовата гама на малките и средни предприятия. Във вашето, вашата резолюция наблягате и на необходимостта за въвеждане на ефективен механизъм за обещетяване при нарушения на законодателството за антитръстовите мерки. Съгласен съм, че трябва да се приемат такива правила. Съгласен съм, че трябва да има възможност и за колективна защита. Започнахме публични консултации за колективната защита в началото на тази година. Получихме над 300 отговора и 18 000 писма по същата тема, писма от граждани. Това са много значителни като брой реакции, които сочат и за интереса на широката общественост към темата. Консултационният етап приключи. Комисията планира да излезе с съобщение за общите принципи за колективните искове до края на тази година. След публикуването на съобщението ще обмислим какви мерки можем да предприемем в тази област, както и по отношение на частното съдебно изпълнение. Накрая ще се спра върху проучванията, които ни поръчахте. Първото е свързано с въздействието на временните правила за държавни помощи върху преодоляването на кризата в финансовия сектор. Проучването ще приключи приключи след няколко седмици. Резултатите ще ви бъдат предоставени до края на лятото. Запознах се с проучването, възложено от парламента по същата тема. И двете проучвания стигат до едни и същи изводи като например, че държавната помощ е стабилизирала финансовите пазари и е осигурила кредитни потоци към реалната економика. Заключват също така, че предоставената помощ не е оказала въздействие върху структурата в областта на конкурентоспособността в банковия сектор мерките за преструктуриране са били наложени на всички основни бенефициенти на държавна помощ. Тези мерки за преструктуриране ще бъдат подробно изложени в резултатите от проучването, които ще ви представим. Мерките за преструктуриране, приложени към европейските банки, намаляват изкривяванията на конкуренцията и намаляват товара равномер... разпределят товара равномерно върху всички заинтересовани страни. Обхватът на нашия доклад е много широк. Взели сме предвид и други въпроси, като например приносът на държавните помощи към по-висока екологосъобразност на економическото възстановяване. Преди да приключа, нека се спра и върху реформата на правилата за държавна помощ за услуги от общ економически интерес. След последната размяна на мнения с регионални и местни власти, частни и държавни дружества, извършващи действия е, от общ економически интерес, успяхме да си извлечем полезни изводи за правилата, които ни предстои да приемем. Изготвяме три инструмента в тази област. Първо, съобщение, в което ще бъдат изложени основните идеи, на които ще се основава контролът. Второ, решение, което ще се използва за въвеждането на по-прост, по-гъвкав подход към услугите предлагани на местно равнище и към някои социални услуги. На трето място ще изготвим рамка за големи по размер обещетения, предоставени на оператори извън областта на социалните услуги. Ще въведем така нареченото правило de minimis, което ще изключва надзор от страна на комисията за обещетения в малък размер. Ще приложим други критерии, като например много ограниченият размер на местния стопански субект или на предоставената услуга. Ще разширим и обхвата на социалните услуги, които са изключени от задължението за уведомление. Към момента към тези услуги спадат само услугите в болниците и социалните жилища. Ще извършим надзор, с който да осигурим максимално ефективно предоставяне на услугите към момента компенсации се предоставят за предоставянето на услуги, така че да се компенсират всички разходи, както и да се осигури надлежна печалба за оператора. Що се отнася до процеса на работа, сме в крайния етап на реформата. Текстовете ще бъдат финализирани през лятото и ще бъдат публикувани за публични консултации в средата на септември. Обсъжданията в държавите членки ще се състоят през октомври и ако всичко протече гладко, новите правила ще бъдат приети до края на януари 2012 година. С удоволствие ще обсъдя мерките с вас през есента преди окончателното приемане на пакет пакета. Благодаря ви, господин комисар. Сега пристъпваме към дискусия. Разполагаме се с час и половина. което мисля, че ще е достатъчно. Ще прочета имената в списъка за момента. Ота, Илдико Голпелч, Софи Антелин Санчес Прозейдо, Филип Ламберт, Питер Симон, Elisa Ferreira and Gunnar Hockmark. Anybody else? Want... Има ли други желаящи? Не. Добре. Андреш. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, първо искам да благодаря за работата, свършена от комисията по доклада за конкуренцията. Това е е работа, която е ценна не само заради финансовата криза, е, но и заради общите трудности, които изпитваме в е, момента. А, е, Радваме се да чуем, че сътрудничеството между съвета и комисията работи успешно от 40 е, години. Е, и двете институции успешно 40 години обменят мнения. Вие посочихте кои са акцентите в тази годишния доклад на комисията. Аз искам да добавя някои неща, някои области, които заслужават да се разгледат по-подробно. Първо, в областта на глобите, паричните глоби, в областта на конкуренцията. Тук, що се отнася до малките и средни предприятия, трябва да се запитаме дали изчисляването на тези глоби в дългосрочен план почива на правилното правно основание или пък не трябва да се обмислят нови правила за изчисление на тези глоби, те да залегнат в регламент 12003. Второ, в областта на енергетиката, където с новия състав на комисията отговорността преминава върху Генерална дирекция конкуренция. В тази област бяха направени някои промени и в една резолюция от 2010 година ние насочихме вниманието върху потребностите на вътрешния енергиен пазар и настояхме за повече либерализация на пазара на енергия. И мисля, че в тази област могат, могат да се направят още доста неща. И трето, в областта на международното сътрудничеството, вашата цел и вашето виждане, че нашата политика по конкуренцията може да бъде дългосрочно успешна, ако бъде поставено в глобална рамка. Това е правилно. Швейцария е една държава в центъра на Европа, една държава, в която службите за защита на конкуренцията не участват достатъчно добре или поне не толкова добре, колкото бихме желаем ние. Що се отнася до държавните субсидии за услугите от общ економически интерес, те ще бъдат предмет на обсъждане малко по-късно, но още от сега искам да кажа, че предложението, което вие сте направили, отразява и се доближава до интереса на повечето от участници. И Радвам се, че ще продължим да обменяме мнения с вас и се надявам до края на годината да изготвим добър доклад. Yes, Благодаря ви, господин Шваб. Относно налагането на глоби и санкции, Смятам, че правното основание е съвсем солидно. Можете да видите и съдебната практика в Люксембург на Европейския съд. Нашия е правен анализ преди налагането на санкции е цяло съобразен с всичко това. Налагането на санкции се основава на договора и на правомощите, които той предоставя на комисията. През 2006 публикувахме нашите насоки за глобите и ние ги изпълняваме. Наскоро бяха публикувани първите решения на съда с решения възоснове на новите насоки. Съдът изцяло подкрепя нашата методология. Обсъжда се обикновено конкретната глоба, но не и правното основание, правната рамка. Както казах, в момента проучвам възможността да се намали или елиминира дискриминацията, която в някои случаи засяга малки и средния бизнес, който произвежда само един продукт. По време на първоначалното изслушване казах, че съм си поставил за цел да изпълня тази задача – Смятам, че този въпрос заслужава внимание и може би в едно от следващите решения за картелите ще бъде решен и този проблем. Съгласен съм с вас колко важна е енергетиката. Както казах, енергийният сектор и по линия на борбата с тръстовете и държавните помощи е един от нашите приоритети. Ще продължим да го считаме за такъв. Тук не става въпрос само за конкуренцията, а и за нормативната уредба, регулацията на вътрешния пазар за енергия. Трябва да разработим нашата стратегия за енергетиката и климатичните промени. Политиката в областта на конкуренцията е много мощно средство и ще продължи да бъде такава. Разбира много добре вашите притеснения, свързани с факта, че има страни, които не са членове на Европейския съюз и не спазват точно същите правила като Европейския съюз в линия, по линия на конкуренцията. Ние работим много активно чрез международната мрежа за конкуренция и с органите, които ще ниват в нея. Наскоро бе проведено заседание в Хага. Има много работни групи. Върши се много работа от различните национални агенции за защита на конкуренцията. Надявам се, че Швейцария и други трети държави все повече ще започнат да се съобразяват с нашите принципи, които в повечето области се превършат в универсални принципи. И искам да ви благодаря за това, което казахте за услугите от общи економически интереси. Подимата е следващия оратор. След това Филип поиска да бъде изтеглен малко по-напред, защото е- трябва да участва в друго заседание. Ако нямате проблеми, моля така да постъпим. Ани? Благодаря, Шаран. Благодаря ви, господин комисар, за изказването. Искам да се възползвам от вашето присъствие точно преди отпускарския сезон. време на поредния пик на кризата в еврозоната, искам да се спра на въпрос, който от вашите правомощи и който сте го постигнал по редици поводи, а именно ролята на агенциите за кредитен рейтинг и факта, че те не спазват правилата за конкуренция. Нещо, което сте посочвали по няколко повода и като цяло много силно отрицателното въздействие от начина по който работите за разрастването на кризата в еврозоната. Въпросът ми е, комисията ще реагира ли преди да стане прекалено късно? Със седмици, месеци наред сме свидетели на едно много странно участие на тези агенции за кредитен рейтинг в дискусиите, които се водят между различните институционални играчи на Европейския съюз, МВФ, с МВФ, относно новия спасителен пакет за Гърция. Струва мисля, че от тях зависи кое ще се счита за неизпълнение на кредита и така нататък. И ми се струва, че тази програма не може да се реализира без участие на частния сектор. Та комисията ще реагира ли преди кризата да придобива още по-опасни мащаби и да заплаши като цяло еврозоната? Какво мислите по въпроса за създаването на Европейска агенция за кредитен рейтинг? И най-накрая, какво ще кажете по това, което спомена комисарят Бърне преди няколко дни? че трябва да се забранява рейтинг от тези рейтингови агенции на държавите членки, по които вече има програма за адаптиране и корекции. Благодаря. През изминалите седмици от много места в публичното пространство се чу, че кредитните агенции са олигопол. И така е имаме само три основни играча на този пазар. Аз незабавно реагирах, като акту... помолих моите служби да актуализират нашия анализ на положението от гледна точка на политиката за конкуренцията. От гледна точка на тази политика, която следи за злоупотреба с доминантна позиция или действа в нарушение на член 101 от договора, ние следим ежедневно дейността на тези институции, но до момента няма доказателства да можем да реагираме срещу този олигопол чрез средствата на политиката за конкуренцията. Но така или иначе ежедневно следя този въпрос и проучвам тази възможност. Комисията, чрез комисаря Барние и, и чрез публични изказвания на председателя Баросо, спомена, че ще има Трети, трета регулация след разрастването на кризата на работата на агенциите за кредитен рейтинг. Аз ще изразя своето становище в колегиума. Публично няма да слушам темата, преди колегиума да излезе с решение. Ще споделя своите виждания за начина на регулация на тези агенции на европейско равнище. Следното мога да кажа по въпроса. Очевидно е, че в началото на кризата ролята на тези агенции бе ужасна. Те постъпиха нередно в началото на кризата, така че доверието в тях е много ниско. То бе ниско в началото на кризата, когато присъдиха рейтинг на финансови активи в частния сектор. Сега мога да кажа, че се губи доверието в тях и по отношение на активите в държавния сектор. Но ние не можем да регулираме доверието Доверието е един обективен показател и техният рейтинг е много нисък по този показател. Показателя доверие. Но едно трябва да е ясно. За да се решат проблемите на някои економики в еврозоната, се нуждаем от политически решения. и считам, че тези решения са неотложни. Филип Два въпроса относно последното, което а, казахте. Вие казахте, че в а, Европа има твърде много банки. Казахте, че трябва банки да станат по-малко на брой и по-големи. В, а, в... Това е много странно изявление от страна на един а, комисар. Банковия сектор се характеризира с твърде големи а, банки и затова те не могат да фалират, те не могат да бъдат ликвидирани. И това води до изкривяване на пазара, така че може би малките банки могат по-добре да се управляват. Искам да ви задам същия въпрос, какъвто ви зададах и миналата година. Аз малко се страхувам, че Генерална дирекция конкурентоспособност а, а, не се грижи за а, това, че има изкривяване на конкуренцията, когато някои банки получават помощи от Европейската централна банка. Защото банките, които са били добре управлявани, не трябва да се обръщат за помощ към Европейската централна банка. За такава помощ се обръщат към ЕЦБ, по-скоро големите банки и това изкривява конкуренцията parfois en langue française. По първия въпрос. Понякога Франция критикува нашата политика за конкуренцията. Франция понякога твърди, че нашите решения вървят против европейските шампиони, така да се каже. Аз продължавам да твърдя, че има твърде много банки, за да имаме истинска конкуренция. И това е в особена сила за някои държави. Има други държави, в които има пазари за а, търговски банки. И това разпределение на услугите между много малко много малки и по размер е, банки, финансови институции много затруднява нашата работа, много затруднява финансирането на реалния сектор. и трябва да имаме някакъв е, механизъм за работа с това. Ние нямаме за цел да делим предприятията по размер. Наша задача е онези, които са доминиращи на пазара, да не злоупотребяват със своята доминираща позиция. Всичко това е чудесно, но потребителите Най-фрапиращия случай за държава с твърде малко банки е Ирландия. Наскоро ходих в Ирландия и там казах, че ако финансовата стабилност се подобри. Ще видим каква ще бъде конкуренцията. Може да цитираме Обединеното кралство. Те намалиха броя на финансовите институции на своя пазар, но ако погледнете други държави, моята държава, например, ще видите, че броя на спестовните каси намаля от 46 на 15. Това според мен е добре. Това намаляване няма нищо общо с а, а, риска за увеличаване на конкуренцията. Според мен това е начинът по който може да се постигне по-голяма стабилност. Сега за а, подкрепата, за субсидиите, за банките. беше създадена една извънредна система за а, ликвидност трябва да благодарим всъщност на Европейската Централна банка, защото ако, нямаш, ако тя не беше се намесила, последиците ще да бъдат по-страшни. Кризата, през която преминахме, беше страшна. Тази, в която се намираме в момента, също е страшна, но благодарение на правилата за ликвидност и на месата на Европейската Централна банка можем да овладеем положението. Но, естествено, това не може да, бъде, да, не може да продължава вечно. Въпросът е кой от тук нататък ще трябва да получава помощта от Централната банка. Ако погледам отново Ирландия, ирландското правителство, Европейската Централна банка получава информация а, от ирландското правителство, че на него му трябва структурна помощ, докато ние твърдим, че това е преходна помощ, временна помощ за преодоляване на трудностите. Освен това, наблюдаваме преструктуриране в рамките на финансовите институции. Все още не сме достигнали края на процеса. и наистина много банки не могат да продължат да съществуват без да се преструктурират. няма да могат да съществуват и без временен ред в бюджета, който се състои от субсидии, от външна помощ. Във връзка с тези субсидии сме взели 30 решения, подготвяме още 20, сигурно ще има и други. Ние казваме, че трябва да има преструктуриране, преосмислене на бизнес модела, разпределение на тежестите, по-малко източници на конкуренция. Това са нашите задачи. Не можем да критикуваме банките е, за това, че те получават е, преходна помощ за поддържане на ликвидност. Идико. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm biztos úrnak is az összefoglalóját. Figyelmesen elolvastam ezt. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за обобщението, господин комисар. Много подробно се запознах с доклада на комисията. Позволете ми един коментар във връзка с този текст. Докладът е едно чудесно обобщение на полуките, които можем да си извлечем от мерките за надзор в областта на конкурентоспособността. Но мисля, че през изминалите Години бяха прилагани едни определени мерки в областта на конкуренцията. В момента ситуацията обаче е по-различна. В доклада не се упоменават стимулите, които възнамерява да прилага комисията. Бих искал, господин комисар, да направите устно допълнение към доклада на комисията. Вторият ми въпрос е свързан с банките. Говорихте за предоставянето на временни помощи за осигуряване на ликвидност. Споменахте също така, че тези мерки за осигуряване на ликвидност са допринесли за конкурентоспособността на банките. Прочетох обаче проучване, в което се посочва, че помощта за осигуряване на ликвидност не е довела до увеличаване на броя на предоставените кредити за средните предприятия. Бих искал да ми изпратите резултати от проучване, което да доказва обратното, а именно, че е била повишена конкурентоспособността. Господин комисарят, не знам дали разбрах правилно първия ви въпрос. Според вас, в доклада на комисията има известни недостатъци, но не разбрах точно какви са. Бихте ли повторили въпроса? По втория ви въпрос. Всякакви извънредни мерки за осигуряване на ликвидност, насочени към гарантиране на финансова стабилност и мерки за преструктуриране на банките, целят от една страна Избягване на несъстоятелност, а с това и избягване на пълното парализиране на паричните потоци. След като се постигне тази първоначална цел, на следващ етап помощите за ликвидност трябва да разкрият възможности за финансовите институции да финансират реалната економика. В континенталната част на Европа економиката е напълно зависима от банките. Това въжи с особена сила за малките и средни предприятия, които са изцяло зависими от финансиране от страна на банките. Така че ни е необходим ефективен пазар, в който да има капиталови потоци. Предприятията и дружествата трябва да имат достъп до кредити. Достъп до кредити трябва да имат и частните субекти, потребителите но достъпът до кредити трябва да се осигури най-вече за предприятията и то за малките и средни предприятия. В края на септември ще получите проучването, което сме извършили. Ще видите какво сме постигнали междувременно с мерките си за спасяване на финансовите институции. Те трябва да бъдат поставени при по-благоприятни условия, за да могат и по-ефективно да финансират економиката. Моля, повторете първия си въпрос. Ораторът повтаря въпроса. Виждам, че сте постигнали много добри резултати, господин комисар. Говорихте за налагането на парични глоби, за предоставянето на парични помощи. Но въпросът ми е следният. Какви бяха очакванията ви през 2010 година? Какво искахте да постигнете? Всъщност едва тогава мога да преценя дали сте предприели добри мерки или не. Докладът ви е чудесен, но не знам точно от какво сте изхождали като базови стойности. Е, Ще повторя още веднъж. Когато за първи път говорих пред е, вашата комисия, в качеството си на кандидат за комисар по конкуренцията. ви изложих задачите, които бяха определени от един колегиум. Всички задачи и всички решения, които тогава изложих пред вас, бяха изпълнени през 2010 година. Софи. Софи има думата Инфелд. Didn't recognize my name. <laughs> uh, yes, thank you, Commissioner. It's always a pleasure. Съжалявам, не чух, че ми давате думата, госпожо председател. Uh, for... Благодаря, господин комисар. Винаги е удоволствие да сте тук сред нас. Три въпроса ще ви задам. Говорихте за разплащанията с виза и MasterCard. Със сигурност знаете и какъв е резултатът от обсъжданията за единната зона за плащания в евро, както и за пазарите на финансови инструменти Предприемате ли мерки за осигуряване на по-добър достъп до пазара? Смятам, че а, там нещата се движат доста бавно. Вторият ми въпрос е свързан с а, услугите от общ економически интерес. Направихте препратка към услуги, които ще бъдат освободени от задължението за уведомяване, например услуги предоставени в болниците. Проблемът е обаче, че нормативните уредби в отделните държави са различни. Така, например, може да има държави, в които болниците функционират като търговски предприятия. В такъв случай защо да им предоставяме възможност за изключения? Според мен изключенията са един много деликатен въпрос, към който комисията трябва да подходи много предпазливо. По третия ми въпрос не съм сигурна дали ще получа отговор. Аз съм автор на доклад за политиките в областта на конкуренцията. В него призовавам за проучване на сектора на рекламата по интернет – мисля, че този въпрос става все по-неотложен, когато Извинете, дори и да сте провели такова проучване, съм сигурна, че няма да споделите резултатите, за да не ни тревожите. Преди две седмици научих за база данни Xaxis, в която се съдържат 500 милиона индивидуални профила. Това са профили на физически лица, най-вече европейски граждани. В тази база данни се съдържа огромен обем информация за отделни индивиди. Не знам как някой може да се конкурира с нея. Този сектор много по-трудно се поддава на оценка, тъй като няма количествено изражение на производителността му, но като цяло се развива наистина стремително. Комисарят. Що се отнася до многостранните такси за обмен, в момента работим по въпроса за MasterCard. Mastercard сезира съда в Люксембург във връзка с дебитните и кредитните карти. Постигнахме споразумение с Виза Европа за дебитните карти. Съгласно това споразумение, размерите на многостранните междубанкови такси ще са същите, както и за виза, но Нямаме още споразумение за кредитните карти. Като цяло целта ни е да улесним прехода към единна разплащателна система с такива карти. Един от проблемите е, че европейските потребители няма да могат да се възползват от кредитни и дебитни карти, ако има разлики в таксите за извършване на операции. Едно от опасенията ми, което постоянно споделям с ръководителите на звена в генералните дирекции е дали наистина не се нуждаем от нормативна рамка. Поставям този въпрос постоянно пред Мишел Бърние и други членове на колегиума. Не е много лесно да подходим дипломатично към всички проблеми, свързани с използването на тези разплащателни системи. Не е лесно също така да премахнем и бариерите пред альтернативни разплащателни системи, без да създадем съответната нормативна рамка. От друга страна се нуждаем от обща европейска разплащателна система в максимално кратък срок – Не сме достатъчно силни, не можем да разрешим всички проблеми, като използваме само инструменти, приложими към конкуренцията. Ще трябва да създадем и съответната нормативна рамка. Съгласен съм с вас, че наистина много бавно се придвижваме към създаването на европейска зона за плащанията в евро. Говорихме през изминалите дни и за третирането на социалните услуги. Повечето от тези услуги се квалифицират като социални. Много трудно може да се определи къде е границата между социалните услуги и такива, които не са социални. Ще включим отделна разпоредба за услуги в по-малък обхват, предоставени от местни и регионални доставчици, като ще гарантираме и пресичане на изкривяването на конкуренцията. Какво се визира с изключация? Дерогацията се отнася само до предоставянето на уведомление – по отношение на повечето социални услуги, мисля, че можем да намалим нивото на бюрокрация, като ги освободим от задължението за уведомление. Можем да започнем разследване по служебен път, да разглеждаме жалби или да упражняваме последващ контрол. За върху спазването на правилата за предоставяне на държавни субсидии. Всичко това не представлява дерогация. Дерогацията се прилага в много малък обхват. най-вече по отношение на процедурите de minimis и не води до почти никакво изкривяване на конкуренцията. По-важно е да съсредоточим ресурсите си в наистина важни области вместо да разглеждаме някои по-маловажни области, в които, с които можем добре да се справим а, чрез, например, разглеждане на жалбите. По последния ми въпрос за рекламите онлайн. Миналата година започнахме разследване по отношение на Google, който държи 95% от европейския пазар в тази област. Няма да споделям с вас до какви точно резултати стигнахме. Една от целите ни е да установим какви проблеми предизвиква Google във връзка с конкуренцията, както и какви проблеми с, има във връзка с приходите му. Рекламата онлайн не се извършва единствено от Google. Можем да научим много от Google, обаче което да приложим и към други случаи. Така че трябва да ускорим работата по разследването във връзка с Google. Много съм разтревожен и във връзка с личните данни възниква въпросът кой точно държи тези данни и за какви цели се използват. Един чудесен пример в това отношение е печатното издание News of the World. Ако даден субект злоупотребява с доминантната си позиция, то той може да извлече ползи и тъй като държи лични данни. Има такива случаи в областта на финансовите услуги. Там някои субекти се възползват от лични данни, които притежават, за да придобият доминантна позиция на пазара и да задоволят личните си интереси. Към момента обаче третирането на личните данни спада към други ресори в нашия колегиум. Може би в един момент ще има допирни точки и с нашия ресор. Към момента се съсредоточаваме единствено върху разследването във връзка с Google. То е от основно значение. Секторът на рекламата онлайн е нещо като подвижна мишена. Той се променя постоянно, всяка година сменя бизнес модела си, променя се и реалността, променят се и условията, в които действа този сектор, така че не е много лесно да го изучаваме. Е, е Госпожо председател, Темата, която обсъждаме, е важна, тъй като от първия доклад на Комисията за политиката в областта на конкуренцията изминаха 40 години. Първо няколко думи за кризата. Ще продължа това, което каза господин Ландберг. Помощите, при помощите, които бяха отпуснати, трябва да внимаваме у нези, които ги получават, действително да могат да извлекат полза от е, тях, но да не получават предимство пред онези, които не са се възползвали от помощите в такъв е, размер. От тук обикновено става дума за държавни помощи, за държавни субсидии. А, тук се питам аз какво става с независимостта на централните банки. В, при отпускането на този вид помощи могат да се появят редица проблеми, редица зависимости. А, аз подкрепям правилото de minimis, за което говорихме. Но когато говорим за конкурентна способност, трябва да говорим и за достъп до пазара, и за достъп до услуги. Мисля, че това наистина е много съществен момент да гарантирам достъпа до услуги не само от страна на банките, но и от страна на гражданите. Трети въпрос – в който ще става дума за общи принципи за законодателни инициативи. Искам да попитам какво означава всичко това тук. Означава ли, че ще има специално законодателство в областта на конкуренцията и в областта на съвместното взимане на решения? И още един въпрос във връзка с международното сътрудничество – Свидетели сме на това, че в Съединените щати се водят разследвания а, в една област, която се отрази не само на Съединените щати, а, а и на Европа. Не трябва ли да се водят разследвания и в Европейския съюз? И ако се започне тук, започне тук разследвания за разследване на определено поведение на пазара, не трябва ли да потърсим сътрудничество и с Съединените щати? За мен това е важно, за да бъдем ефективни. И последен въпрос. Въпрос е, регулирането и конкуренцията. Има две важни неща от гледна точка на конкуренцията. Имам предвид следното. Каква е позицията, какво е положението е, по отношение на конкуренцията е, при селскостопанските продукти? Как изглежда конкуренцията в областта на телекомуникацията и роуминга, защото има разпоредби, които трябва да се спазват. Um, uh, I... Мисля, че зададохте пет въпроса. От сега нататък ще трябва по двама колеги да се изказват преди да даде комисарят отговор. Заповядайте, господин комисара. По първия въпрос не смятам, че помощта на Централната банка, Европейска Централна банка или по-скоро ликвидността на кредитите срещу обезпечение трябва да бъде подложена на анализ от гледна точка на това дали има държавна помощ. Що се отнася до помощта за ликвидно спешни случаи, това е кредитна линия, която се отпуска на някои централни банки в системата на ЕЦБ. Решението се одобрява от управителния съвет на ЕЦБ и аз не смятам, че тук можем да говорим за държавна помощ. Всичко това е свързано с пакета насоки за 2008-2009, когато определихме тавани на заплащането на държавни, държавните органи. Връз... и условията, които трябва да бъдат изпълнени при пускането на такава кредитна линия – Относно премахването на бариерите в сферата на услугите от общ економически интерес, това е доста мащабен въпрос и изцяло съм съгласен с теста, на която почива вашият въпрос. Искам да подчертая, че регулирането на държавната помощ за този тип услуги от общ економически интерес на базата на член 156 от договора не касае всички услуги от общ економически интерес, а само част от публичните услуги. Някои от тях са уредени на европейско равнище, като универсалните услуги, които вече са визирани в европейското законодателство. Договорът дава правото на преценка на държавите членки когато има универсални услуги, за държавата членка и публични услуги наложени на фирмите по силата на националното законодателство, можем да говорим за държавна помощ в последния случай – така разбирам вашата теза. Но относно прилагането на пакета Монте Крус или Елмарк и регулацията на услугите от общ економически интерес не се, хващат, не се хващат всички елементи на политиката. Колективните искове, Комисията работи чрез обществено допитване. До края на годината ще излезем със съобщение за принципите, на които трябва да почиват колективните искове в европейски план. И тогава ще видим как ще се отразят тези принципи в конкретните области. Очевидно, че ще има някои законодателни последици в сферата на конкуренцията – Но има и други области, където е необходимо да се спазват определен набор от правила. След като излезем със съобщение, ще проведем разговори с съвета и с парламента. Всички ресорни комисари казва, че законодателството трябва да почива на процедурата за съвместно взимане на решение и ще използвам необходимото правно основание, за да гарантираме този процес. Националното сътрудничество, съгласен съм с вас, това е много важен въпрос. Нуждаем се от сътрудничество и с трети държави, като САЩ, Имаме много добро сътрудничество с Северна Америка и Министерство на правосъдие и Федералната комисия по търговия. Ежедневно съществяваме връзка между службите, обменяме информация. Стига, разбира се, тя да не е поверителна. Министерството на правосъдието в сферата на наказателното право трябва да спазва известни правила за право... поверителност. Има случаи, които се разглеждат почти едновременно от органите от двете страни на Атлантическия океан. Господин Филтън и господин Бърне казаха, че понякога им е по-лесно да координират дейността си с нас, отколкото от си. Та, общо казано, сътрудничеството ни е много добро. Няма оплаквания сега. Условията за колективните искове. Въпрос, по който съм работил в сферата на търговията и на промишлеността. Колективните искове могат да са свързани с картели. Прави се изключение за млечния сектор. Era la primera, pero también la última. No debe avanzarse por la vía. Това е първото и последно изключение. En ningún sector. Y en materia de telecomunicaciones hay una muy buena cooperación. Не трябва да се легализират картели, в който и да било сектор. В далеко съобщението има много добро сътрудничество между регулатора, органа за защита на конкуренцията, между мен самия, Нели Крус и резорните генерални дирекции. Много добре е структурирана е координацията. в далеко съобщенията, частотата на лентата. Имаме много добро сътрудничество. И мисля, че трябва да координираме всичко и двете сфери регулация и конкуренция, за да изпълним общата цяло. Благодаря много, колеги. Изявиха желание да взема думата. Така че сега по няколко колеги ще задават е, въпроси. Моля да не считате, че тук имаме състезание, кой ще зададе най-много въпроси. Питан Симън, Серейра, Гуне Хофмар, Никол Шунтес, Софио Куни и Силви Гулард след това. И с това приключваме списъка. Ако някой му хрумне много хубава идея след това, жалко, няма да може да сподели. Господин Петър. Добре, аз ще дам пример в такъв случай. Е, мислех да задам пет въпроса, сега ще задам три, следващия ще зададе един и времето ще ни стигне. Взимам думата в е, качеството си на докладчик е, е, по доклада по собствена инициатива за държавните субсидии е, на услуги от е, общ економически интерес. Искам да благодаря на комисар Алмуния за това, че засяга тази тема. И вашия доклад показва колко обстойно сте включили резултатите от проведените консултации и от личния ни разговор в Страсбург знам какво още предстои да бъде включено. Благодаря ви за това, че спазвате до голяма степен графика, който сме предвидели още повече, че парламента започна малко късно, така че е, е, е хубаво, че е, нашето мнение е взето предвид в решението. Няколко неща искам да, да кажа. Приветствам начинанието за диверсифициране на държавните субсидии за фирмите, извършващи услуги от общ економически интерес. Приветствам това, че ще се въведе правилото de minimis, тъй като има фирми, които действат регионално и на практика не се очаква никакво влияние върху останалите страни членки. Мисля, че с това правило ще помогне много на а, държавите членки и живота на много фирми за в бъдеще ще бъде опростен. Искам а, да задам нещо, един въпрос във връзка с това, което каза колежката Инверт, във връзка с задължението за нотифициране. Не, в момента от задължението за нотифициране са освободени болници и други подобни а, а, обществени заведения. Мислите ли да освободите от това задължение грижата за стари хора и здравоопазването? които обикновено са услуги с местно значение. Втория ми въпрос е свързан с нещо, което обсъждахме в Страсбург с въпроса за ефективността на услугите от общ економически интерес. Това е последна точка от вашето съобщение от месец марта. Много добре разбирам, че комисията иска да заложи и критерии за ефективност при бъдещите си проверки. Аз разбирам, че европейска денокопатец желае това да бъде е, направено, само че не виждам правното основание за това. Dann endet an dieser Stelle auch die Prüfungskompetenz der Kommission. Ich frage mich, wo... Питам се, след като разполагам с четирите критерия Altmark, все пак установим, че услугата е неефективна. Откъде комисията ще изведе основанието за своето право да извършва проверка? От гледна точка на социал-демократите, ние винаги сме казвали, че член 14 от договор за функциониране на Европейския съюз задава общите условия за услугите от общ економически интерес и те да се регулират в обща законодателна процедура. Комисията ще направи ли нещо по този въпрос в кратко, средно и дългосрочен план? Председателката Елиса би ли задала и ти въпроса си? Благодаря, господин комисар. Ще поставя два въпроса. Първият ми въпрос е свързан с предоставянето на финансова помощ за банковия сектор. В времена на криза се прилагат съвсем различни мерки. В изявление на съвета от 25 март бе направена препоръка след провеждането на тестове за оценка на риска, на който са изложени банките, да се изиска от държавите членки да подпомогнат банковия си сектор. Същевременно се забавя приемането на европейско законодателство в тази област. Но в изявлението на съвета не се визира общоевропейска нормативна рамка. Въпросът ми е трябва ли на национално равнище да се приемат разпоредби, като се имат предвид банковата криза? Вторият ми въпрос е свързан с вече казано от колега. Заявихте, че няма възможност да се оценят злоупотреби с пазара, извършвани от агенциите за кредитен рейтинг. Но според мен има редица елементи, които потвърждават твърдението, че агенциите за кредитен рейтинг застрашават конкуренцията на пазара. Кога вашите колеги, работещи по други ресори, ще публикуват текст, с предложения за мерки по отношение за рейтинговите агентури. Агенции, извинете. Този въпрос стои не само в Съединените щати, той трябва да бъде решен максимално бързо и на европейско равнище. Не можем нито да вземем политически решения, нито да направим обстоен анализ на поведението на рейтинговите агенции в дългосрочен план. Тези мерки трябва да бъдат предприяти максимално бързо комисарят. По първия въпрос, свързан с освобождаването от задължение за уведомление, съгласно пакета Алтмарк от 2005 година. По силата на този пакет от задължението за уведомление са освободени секторът на социалното жилищно строителство и болниците. Разговаряхме с експерти от комисията, както и от сектора на социалните услуги. Срещнахме се и с специалисти от службите на парламента. Тези разговори показват, че трябва да приложим максимално широк подход към сектора на социалните услуги. ще има трудности с определянето на това дали дадена социална услуга е от економически интерес или не. Това не винаги ще е толкова ясно, но като цяло болниците и социалните заведения и в бъдеще ще бъдат освобождавани от задължението за уведомление. Това не означава, че те могат да правят каквото си искат, разбира се. По втория въпрос, мисля, че би било разумно, когато се извършва бюджетна консолидация, когато се прилагат мерки за економии и се съкръщават публичните разходи, по отношение на по-широко обхватните услуги, да се извърши проверка на ефективността на дейността на доставчика. Тоест, доставчика трябва да докаже, че надлежно разходва средствата. Ако доставчикът осигури висока ефективност на дейността си, от това ще проистекат ползи за гражданите, ползващи услугата. Вероятно е също ако се осигури по-висока ефективност, да се реализират и економии. На лице е европейска нормативна рамка за обществения транспорт. Възможно е да се заложи подобна нормативна рамка и по отношение на други услуги, това ще бъде от полза за гражданите. Добре е, според мен, да се предвиди задължение за доставчика на обществена услуга да докаже и нейната ефективност. Доказателството за ефективността трябва да бъде представено от субекта, упълномощен от доставчика за предоставяне на услугата. Ако приемем общоевропейска европейска нормативна уредба за услугите от общ економически интерес, то правното ни основание ще бъде член 14 от договора за функциониране на Европейския съюз. Но що се отнася до държавните субсидии, правното основание е член 114. Този член урежда също и конкуренцията в областта на услугите от общ интерес. По въпроса на госпожа Ферейра за тестовете за оценка на риска. Наистина, вече са приети решения, по силата на които след публикуването на резултатите от тестовете държавите членки трябва да очертаят и финансовите последици при хипотези на несъстоятелно или на проблеми, които засягат целия пазар, възникват заплахи за цялата система. Пазарът трябва да гарантира осигуряването на капитал за предприятията. Ако финансовите институции не могат да се финансират на финансовите пазари, то тогава правителствата на съответните държави или централните банки трябва да разполагат с определен резерв. И всяко евро, което се предоставя от държавен орган под формата на помощ за финансова институция, било то като гаранция или под формата на ценни книжа, трябва да бъде оправдано с други думи, финансовата институция трябва срещу всяко евро, което получава, да представи и план за мярка за преструктуриране. При всички положения Дейността на финансовата институция трябва да е надлежно разпределена. Трябва да се избегне и изкривяване на конкуренцията в резултат от предоставянето на помощи за финансовия сектор. На лице са три програми за приспособяване. Те се прилагат в Гърция, Ирландия и Португалия. По въпроса за рейтинговите агенции, всеки ден се консултирам с службите си, питам дали има жалби във връзка с нарушения на законодателството за картелите. До момента обаче не сме били сезирани с жалба, в която да има достатъчни основания за образуване на производство по разследване. Комисията възнамерява да излезе с трети пакет от мерки за регулиране на дейността на рейтинговите агенции. Приемането на такъв пакет е абсолютно необходимо. Въпросът е обаче какво точно да регулираме. Службите на комисията имат някои идеи, Проблемът е ниското ниво на доверие към рейтинговите агенции. Необходимо е да се регулира тяхната дейност. Принципният проблем е разликата в нормативните уредби в различните държави членки. В някои държави оценката, издадена от рейтингова агенция, има непосредствени последици. Виждате какво стана миналата седмица в Португалия. Председателката, благодаря. Давам думата на Гунар, след това на Николас Шунтис. Искам да се върна към услугите от общ економически интерес, които бяха обсъдени в редица изказвания тук. Когато чета съобщението, виждам, че акцентът е върху упростяването и изясняването на процедурата. Това е важно. Напълно съм съгласен с него, но е важно да се включи и нещо друго – а именно насърчаване на възможно най-доброто развитие в тези области. Този елемент липсва в съобщението, честно казано. Липсва гаранция за най-добро развитие в тази област, а то е важно за държавите членки, за гражданите и за економиката като цяло в Европа. Ако видите някои от тези услуги от общи економически интерес, ще видите, че те са много важни за европейската конкурентоспособност. И важното е дали имаме конкурентоспособни сектори, има ли такава конкуренция, при която гражданите да имат право да искат добро развитие. В исторически план настъпиха много промени в далеко съобщенията – не искаме ли също да се случи и в транспорта, почтенските услуги, енергетиката и други? И мисля, че този подход липсва в съобщението. Много важно е, когато представите проекта, да се отрази всичко това. Казвам го, защото има много важна разлика между държавната помощ към доставчиците на и към услуги. Има различни традиции в държавите членки според мен е важно да предложите такова решение, което да осигурява повече трансгранични дейности, повече глобални лидери в тези сфери. Така че всичко не опира само до упростяването и изясняването. Когато липсва един по-динамичен подход, риска е да се опрости всичко и да се изясни само за да се запази сегашната структура а тя не е конкурентоспособна и не допринася за конкурентоспособността на Европа. И така въпросът ми е, как ще подходите към този проблем? Трябва да зачитаме субсидиарността и различните традиции, но същевременно да направим така, че да има повече плурализъм, нови на услуги, повече конкуренция. В противен случай всичко това ще спъва конкурентоспособността и економиката в Европа. Искам да си поставите по-високи амбиции, не само да се говори за опростяване и изясняване, а и за непрекъснато подобряване. Благодаря. Николас? Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, господин комисар, че се отзовахте на нашата покана. Последно заседание преди отпускарски сезон. Искам да ви пожелая хубаво лято. За да не се оплакват другите колеги, ще задам накратко своите въпроси. И И пате диафора. Я Διαβάζω сега Относно рейтинговите агенции, господин Бърне и госпожа Рединг, а и преди няколко дни господин Барозо, засегнаха въпроси за рейтинговите агенции. Казахте, че през есента ще подготвите третата регулация или третия регламент. Ще ми кажете ли какво е станало с втория регламент? който трябваше да се замени доверието в рейтинговите агенции по първия регламент. Защо да ви вярваме, че най-накрая ще предприемете ефикасни мерки? За какво точно чакате? Чакате рейтинговите агенции да се свържат с вас ли? А стрес тестовете на банките обикновено резултатите бяха положителни. При този случай, защо имаме дългова криза? Защо не се успокоява пазара? Дали не би да смята, че тестовете са били малко леки? Тези тестове става въпрос за сценарии, за които се говори всеки ден, банкрут на Гърция, на Португалия, излизане от еврозоната. Тези сценари обсъждани ли са като компонент от тестовете, на които се подлагат банките? И на последно място, относно желанията на МВФ за еврозоната. Не сте отговорили на този въпрос все още. Като комисар с ресор конкуренция, Знаете, че МВФ работи в различни програми, включително и по линия на структурни промени. Смятате ли, че исканията на МВФ ще изопочат конкуренцията на единния пазар? Можете ли да внесете по-голяма светлина и яснота по този въпрос? Благодаря още веднъж хубаво лято. Благодаря, господин Окмарк. Нека да обясня какъв инструмент смятам да използвам. за услугите от общ економически интерес. Аз не говоря за общата стратегия за ролите на тези услуги в нашата економика – това е по-обща задача от тази, коя, която трябва да бъде изпълнена от комисаря с ресор конкуренция. Аз отговорям за държавните помощи. Като се вземе предвид ефикасността, въпрос по който говорихме с някои колеги, ние се опитваме да подобряваме някои аспекти от функционирането на тези стопански субекти, които предоставят услуги от общи интерес за пазара и за нашите економики. По-общият подход, който е съобразен с това, което вие искате, касае следното. В Европа имаме най-малките секторни регулации. А, имаме такъв списък от секторни регулации, където са много важни тези услуги от общ економически интерес. Имаме секторни регулации за далеко съобщенията, за енергетиката, транспорта, важните почтенските услуги. И вие като законодател трябва да отразите вашите искания в тези регулациите. Контролът върху държавната помощ е доста скромен инструмент. С него не могат да се решат проблемите на нашата економика, ефикасността на доставчите на услуги, конкурентоспособността на тези услуги, трансграничните аспекти. Това са доста по-общи въпроси, С нашия инструментариум искаме да се използват най-добре парите на денекоплатеца, без това да се отразява на качеството на услугата, на публичната услуга, която получават гражданите. Това е много важен въпрос, но не е единствения. Това исках да повторя. Относно казаното господин Чунтис, ще мина на испански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 Имаше два отделни регламента, които касаят някои аспекти на регулацията от началото на кризата. Европейския съюз първи излезе с законодателни инициативи за някои аспекти на работата на, крейтинг, на рейтинговите агенции. Но има и други аспекти, които трябва да бъдат разгледани. И при това положение ние ще внесем законодателен проект, подготвяме проекто регламент, който сигурен съм няма да е последния. Трябва да уредим някои аспекти. Трябва да направим промени в други регламенти, регулации. Трябва да подсилим доверието в органите, които взимат политически решения. Трябва да увеличим доверието в тях, че те могат да се справят с економическата криза економическа криза, която може да има сериозни политически ефекти. Трябва да направим така, че да имаме максимално доверие в нас, в нашите механизми и процедури за взимане на решение. Относно стрес тестовете, Европейската надзорна агенция за банковото дело осъществява връзка с националните надзорни органи. Ръководителите на Европейската агенция каза, че в петък ще бъде представено предложение, петък вечерта, и ще бъдат обявени резултатите от стрес тестовете. Надявам се, че чрез въвеждането на по-голяма прозрачност, пазарите ще се успокоят И на последно място МВФ. В еврозоната въвеждаме съвместни програми за подпомагане заедно с МВФ. Те касаят три държави от еврозоната. Дали има изкривяване на конкуренцията, не мисля. В някои случаи Подсилваме националните органи за защита на конкуренцията. Колегите от тези държави работят по изготвянето на програмите. Тези програми са трудни за изпълнение, но във всички случаи правим така, че да се поиска да се увеличат правомощите на органите защита на конкуренцията и да се използват по-добре изискванията за държавна помощ. Това според мен е много важно, особено от гледната ми точка на комисар за конкуренцията. Последни оратори е Софи Окони и Силови Голард. Bonjour monsieur le, le commissaire, euh, merci euh, pour votre Добре дошъл, господин комисар. Благодаря, че се отзовахте на поканата ни. Ще ви поставя един въпрос от по-общ характер. Правилата, прияти на ниво Европейски съюз, касаят конкуренцията, но нека вземем за пример спорта – в тази област няма законодателство на Европейския съюз. Що се отнася обаче до разпоредбите за вътрешния пазар и най-вече разпоредбите за областта на конкуренцията, то те са приложими към областта на спорта, особено когато става дума за стопанска дейност. Законодателните инициативи на комисията, особено по отношение на услугите от общ економически интерес, не визират отделни сектори и се отнасят единствено до конкуренцията. Въпросът ми към вас е следният. И нека предварително ви предупредя, че не искам да ви поставям капан. Нямам никакви лични интереси в тази област. Според вас задоволително ли е от а, юридическа и политическа гледна точка правилата относно конкуренцията да не се прилагат към определени сектори? Отново визирам областта на спорта, Каква нормативна рамка в областта на конкуренцията би могла да бъде приложима към спорта? Задавам този въпрос, тъй като Европейският съюз няма ясно определени правомощия в областта на спорта. Всъщност исках да ви поставя въпроса си на испански. Следващият оратор – благодаря, че се отзовахте на поканата ни, господин комисар. Въпросът, който исках да ви задам, вече получи своя отговор. Ще направя само един кратък коментар. Един от колегите говори за достъпа Но според мен тук има аспект свързан с конкуренцията. Имам предвид достъпа до банкови услуги. Трябва да си зададем въпроса дали наистина всички имат достъп до банкови услуги. Не се ли стига до ситуации, в които банките отказват да предоставят услуги на някои клиенти? Господин комисарят, благодаря. Първо ще отговоря на въпроса за спорта. Доколкото си спомням, съгласно новия договор, има и ново правно основание за уреждане на конкуренцията в областта на спорта. Има няколко важни области, които са свързани с економическия аспект на професионалния спорт. Има и някои хипотези, свързани а, с стопанска дейност, като например правата за излъчване. Към момента няма действащи нормативни правила за областта на спорта, що се отнася до държавните помощи за изграждането на обществена инфраструктура в областта на спорта – преди известно време обсъдих този въпрос с моите служби. Бяхме сезирани от Унгария. Унгарското правителство възнамерява да приложи механизъм за финансиране за изграждането на спортни съоръжения, които да се използват от професионални спортни клубове при една такава хипотеза би възникнала конкуренция. Унгарското правителство се обърна към нас с запитване при кои условия би било допустимо подобно финансиране. Тъй като няма изрични разпоредби за областта на спорта, за пръв път бяхме сезирани с такъв въпрос. Правното основание е член 106 от договора решихме да обсъдим доколко подобен механизъм на финансиране попада в обхвата на член 106. Това бе предмет на разискванията ни с унгарското правителство. Има и други хипотези, при които в областта на спорта може да бъде засегната конкуренцията, както и политиката в областта на антитръстовите мерки. До момента сме били сезирани с един такъв случай. Той е свързан с аудиовизуалните права. Фактът, че няма действащо европейско законодателство в областта на спорта, не може да ни възпре от прилагането на разпоредбите на договора по отношение на конкуренцията, както и на контрола върху държавните помощи. Ние сме единственият ресор, който може да приложи това правно основание в областта на антитръстовите мерки и картелния надзор. Когато се прилагат подобни мерки, трябва да вземем предвид действащата уредба в съответната държава. Мога да ви дам за пример Франция. Там няма монопол в областта на конните надбягвания. Много представители на френската страна са се обръщали към мен и са ми обръщали внимание, че не. Във Франция не се отделя внимание на този проблем, свързан с конния спорт. Искам да кажа, че трябва да вземем предвид разликите между отделните държави, както и различните разпоредби, приложими към отделни сектори. Към момента има 30 такива разпоредби за държавната помощ. Когато няма на лице действащи разпоредби, като правно основание може да ни послужи договорът. за да постигнем съответствие. Необходимо е да се осигурят условия за конкуренция. Трябва да се прилагат и разпоредбите за държавните помощи. Това ще е в полза на вътрешния пазар. По въпроса ви за банковите услуги. Напълно споделям вашето мнение, а именно, че ако европейското законодателство поставя ограничения е, Извинете, ограничения в достъпа до банкови услуги, разбира се, биха се отразили неблагоприятно върху конкуренцията. Ораторът уточнява въпроса си. Исках само да попитам дали подобни въпроси се обсъждат в колегиума. Имам предвид не физически лица, а юридически лица, дружества в рамките на вътрешния пазар. Председателката, благодаря ви. Както вече казах, отново ще се видим с вас на 22 септември. Не на 22 юли, тогава ще се отървете от нас, но на 22 септември Имаме още един час, за да обсъдим три области, свързани с политиката на конкуренцията. Заместник-председателят на комисията ни обеща да поеме председателството от мен, но не го направи, така че ще трябва да помоля следващия по старшинство да ме замести. За тази цел ще прекъснем за няколко минути. Señorías, vamos a, vamos a continuar el desarrollo normal de esta sesión. Tenemos en primer lugar sobre política de competencia. Първото, което ще обсъдим сега е, е годишният доклад за политиката на, Европейския съвет в областта на конкуренцията и докладчик по тази тема е, е господин Андрес Шваб, който се сложи най-накрая слушалките. Господин Шваб, имате думата. Извинете, господин председател, че не ви слушах. А, сега ще а, говорим а, а, за колективните искове. А, вече а, сме обсъждали тази тема по различни поводи през миналия мандат на парламента. А, и а, сега аз имам честа а, да е, разработя становището за нашата а, комисия. Работил съм по тази тема в хоризонталната работна група по конкуренцията. Принципният въпрос, който застава в началото е въпроса, така както смята и комисия Юри, е този, че имаме нужда от хоризонтален инструмент и трябва да поискаме от комисията този инструмент да се разпростране хоризонтално върху всички области. Този инструмент, този тип инструмент не се използва много в Европейския съюз. И дали не трябва поради тази причина на първо време да пледираме за по-тясно приложно поле? В подкрепа на това искане и, и това, което каза комисията спрямо парламента, а именно парламента да получи правото по член 114 да вземе отношение по въпроса. Парламента може да излезе само с становище за колективните искове. И по член 114 ще имаме право да влезем в процедура за съвместно взимане на решение. Има редица отворени въпроси. А, искам да спомня това, което повтаря а, групата на ЕНП, а, а именно, че трябва да направим всичко възможно, за да предотвратим установяването на американски тип отношения в а, а, Европа. Това не е просто някакво а, клише. Това наистина трябва да стане така и ние като европейски законодатели законодател имаме всички правомощия да направим така, че да предотвратим а, установяването на отношенията американски тип. Един пример. А, в а, Германия а, не се а, предвижда а, част от хонорар на адвокатите да се плаща а, в зависимост от сумата, която се печели по дадено дело. А, и трябва да бъде възможно в случай на успех а, а, а, изкуподателя да не може да изплати част от сумата, която му е присъдена на своя а, адвокат. Европейската правна система в някои страни а, членки а, позволява такива неща. И, скъпи Колеги, по този начин, по индиректен начин, може да се търси най-изгодното условие, най-изгодната среда, така наречения форум шопинг. И това може да доведе до там в Европа да се здобием с американска система. Мисля, че може да предотвратим това. а, приемайки а, страните членки, nationale Zivilrechtsordnungen ihre nationalen Prozessrechte so anzupassen. И страните членки да направят своето процесуално право о, така, че то да изключва възможността за подаване на колективни искове. Тоест да направим така страните членки да бъдат задължени а, е, да го направят. И можем да кажем, че принципно сме а, е, отворени а, е, към това да дадем възможността на потребителите а, да предявят своите претенции, които възникват в резултат от нарушаване правото на свободна конкуренция. Знам, че последния парламент също работи по този въпрос, но ще дам един пример от тази работата при образуване на а, картел от началото на създаване на картела до образуването на крайната цена мин, се минава през различни а, етапи и въпросът е дали как, the passing on defense и да Претенцията трябва да бъде е, предавена към първоначалния причинител на изкривяването на е, конкуренцията. Съществуващата система води до там, че много от участниците разкриват информацията пред комисията, т.е. се разкриват неща, които в обикновен граждански процес никога не биха разкрили. Е, трябва да настояваме настоящите правила да бъдат запазени. И на основа на това, което изложих пред вас, ще изградя моето становище. Много е, съм любопитан да чуя какво мислят колегите от другите политически групи. Ще се опитам заедно с другите политически групи да изготвим това становище за комисията по правните въпроси, защото все още не е ясно коя комисия ще отговаря за този правен инструмент. Muchas, muchas gracias, Andrea. El ponente con, con inteligencia. Председателят. Благодаря на Андреас. Докладчикът има много голям опит в тази област. Той говори за годишния доклад, в който се предлага нов подход към държавните помощи. Бихте ли могли да говорите и за трите доклада като цяло? Господин Зимон взема думата за своя доклад по собствена инициатива. Темата, по която работи комисията, е от голямо значение за Европа. Става дума за обществените услуги, които укрепват европейския обществен модел, насърчават социалното сближаване, източник на ползи са за гражданите и насърчават също така конкурентоспособността и капацитета на Европа. Условието за максимално ефективното предоставяне на обществени услуги е осигуряването на максимално високото им качество, както и на максимална достъпност за всички слоеве от населението. Трябва да се осигурят висококачествени обществени услуги. За тази цел доставчикът на услугите, както и ползвателят, трябва да бъдат обект на определена нормативна уредба бе направен много подробен анализ на резултата от обществените консултации, проведени от комисията. Този анализ показа, че има нужда от доизясняване, особено като се има предвид, че няма изрична нормативна уредба за обществените услуги. Преди малко подчертах, че в рамките на разискванията трябва, за да осигурим правна сигурност, да предвидим хоризонтална нормативна уредба, основаваща се на член 14 от договора. При подобни хоризонтални разпоредби следва да се визира не конкретното предоставяне на субсидии, предоставяне, извинете, на обществени услуги от общ економически интерес. Това спада към прерогативите на държавите членки. По-скоро трябва да се приеме нормативна рамка, която да осигури надлежно вземане предвид на обществения интерес при предоставянето на подобни услуги при пълно спазване на принципа на субсидиарност. Подобна нормативна уредба не изключва и съществуването на други паралелни разпоредби, отнасящи се до отделните сектори. В доклада си по собствена инициатива приветствам предложението на комисията за постигане на по-голяма яснота, най-вече по отношение на по-диверсифицирания подход към преценката за наличието на държавни помощи. Конкретното предложение е да се упростят процедурите, да се намали нивото на бюрокрацията по места. За тази цел може да се обмисли освобождаване от задължението за уведомление, както и предвиждането на по-високи прагови стойности. А разпоредбата за така наречената схема de minimis по отношение на услуги предоставени на местно равнище и в по-ограничен обхват. Мисля, че това предложение е разумно, тъй като подобен вид услуги в много малка степен влияят върху търговията между държавите членки. Тоест от тях не проистича изкривяване на конкуренцията. Ако обмислим възможността за нова разпоредба за схемата de minimis по отношение на тези услуги, трябва да осигурим предвиждането на различни критерии, като например брой на жителите на общината, но и размер на оборота, който се реализира от доставчика. Има няколко вида услуги, при които почти няма риск за опоручаване на конкуренцията. Вече заявих, че според мен би трябвало институции, предоставящи грижи за възрастни хора, за лица с увреждания, както и здравеопазването, да бъдат изключени от задължението за уведомление. Това са услуги, които са сравними с услугите предоставени в болниците и с сектора на социалното жилищно строителство. По отношение на по-широко обхватните услуги от общ економически интерес, комисията предвижда тяхното ефективно предоставяне. Има много солидни аргументи за това. Миналата седмица четох доклад за мерките по модернизиране на германските гари. Там не се упражнява никакъв контрол. Това не е допустимо. Член 106 би бил единственото правно основание за такъв контрол – на лице и решението на Европейския съд по делото Алтмарк. Съгласно това решение, ако са на лице четирите критерия Алтмарк, то няма предпоставки за предоставянето на държавна помощ. Ако са на лице четирите критерия Алтмарк, комисията просто вече няма какво да проверява. Според мен в момента няма правно основание за комисията да извършва проверка на ефикасността. Благодаря ви, господин Саймон. Господин Санчес преседа. Благодаря, господин председател. Обсъждаме три въпроса, свързани с политиката сферата на конкуренцията. Вече изразих интереса към дискусията на, на услугите от общ економически интерес по време на разговора с комисаря. Казах, че ме притеснява начина по който се подхожда към този въпрос. Той трябва да взима предвид принципа за субсидиарност, При всякаква регулация на този въпрос трябва да се предвиди някакъв защитен механизъм, а именно да не насърчаваме изключването, ние трябва да насърчаваме включването, достъпа до всички услуги. Това е много важно. Трябва да осигурим необходимото покритие. Ще се спра на колективната защита, въпрос по който докладчик е господин Шваб. Нашата комисия трябва да изготви предложение по доклада. Това е много важен за нашата комисия въпрос, особено в контекста на въпроси свързани с конкуренцията. Всичко опира до ефикасността на общностното законодателство, необходимостта от правен надзор – Конкуренцията е област, в която има решение на съда по някои нарушения. Трябва да подходим много внимателно към колективната защита. Тя изисква комплексен подход с цел по-голяма правна сигурност. Не искаме да се стигне до несигурност. Искаме законодателството и закона да се предлага еднообразно. Така стигаме до въпроса за методологията спрямо колективните искове в различните области и връзката с общностното законодателство. Нуждаем се от обща рамка, общи принципи, всеобхватни мерки. Трябва да се обсъди и правното естество на въпроса. Подходът на комисията в съобщението е много добър, според мен. Иначе варианта многосекторно законодателство буде доста съмнение – Европейския съюз няма общи компетенции в сферата на колективните искове и компенсациите. До голяма част тези въпроси се уреждат в национален план. Европейските правомощия касаят само отделните сектори, Има редица общи аспекти, но е очевидно, че има някои специфични черти, например колективните искове за повреден продукт. Това е въпрос, който касае най-вече частното право. Но, ако става въпрос за конкуренция, тук не говорим само за частно правен въпрос е въпрос, който касае държавните органи. Държавните органи трябва да спазват правилата за конкуренцията. Така че тук се намества частния и държавния сектор. Двата компонента са взаимно допълващи се. В този случай. В други области няма подобна взаимодействие. Така че законодателството трябва да бъде съобразено със съответната специфика, особено когато става въпрос за конкуренцията. А и трябва да направим така, че да не стигаме до крайностите, до които се стигна в САЩ. Правилото за трите нарушения, възстановяването на щети и разходи – Също и хонорарите на адвокатите. В САЩ положението е по-различно. В Европейския съюз нуждаем от по-голяма неутралност в този аспект. Достъпа до информация. Друг важен въпрос. Трябва да се стремим към възможно най-добри резултати в борбата срещу картелите. Това са все въпроси, които заслужават особено внимание. Разбира се, не трябва да тръгваме по, същ... по пътя към същия режим на колективни искове, както в Штатите. И така трябва да видим как да се легитимизира колективната защита. Какъв режим да се изгради? Кои органи да разглеждат исковете? много случаи има много пострадали лица с по-малки щети и ако всяко едно лице трябва да се сезира съда по-отделно, разходите по делото ще са прекалено големи. Така че тук колективните искове носят ползи при подобни обстоятелства. Но компенсациите, които се изплащат на отделните лица, е въпрос, който заслужава обстоен преглед. Трябва да видим дали не е добре да се създаде европейски орган, който отговаря за колективната защита. в чийто ресор да влизат всички общоевропейски случаи така или иначе не може да се подходи по един и същ начин, тъй като проблемите не са същите, исковете не са същите, затова се нуждаеме и от законодателство, което е съобразено за спецификата на конкуренцията. Иначе просто ще е, съжаляваме, ще създадем проблеми в други области. Трябва да наберем една критична маса, на опита в защита на проблеми в сферата на конкуренцията и да направим така, че да не се стигне до там да създаваме повече проблеми, отколкото да решаваме. Има сфери, в които не сме направили добра оценка на въздействието. Аз съм седна тук не защото съм по важен, защото нали, аз съм най-възрастният е, председател. Уважаеми господин председател, скъпи Петър, скъпи колеги, аз първо много се радвам, че комисията пое инициативата да а, е, измени законодателството а, е, за услугите от общ економически а, интерес. А, Ние с Петър вече сме работили по тази тема, по социалните услуги от общ економически интерес. Съгласна съм с приоритетите, които изложи комисаря, с приоритетите за реформата. За мен е много важно да се избере един диференциран и съразмерен, пропорционален подход. Важно е също така как ще се осъществят тези а, приоритети. Много съм любопитна да чуя приоритетите на Петър, но искам и аз да кажа няколко неща накратко. Малко са неясни дискусията по тази тема. Някои казват, а, а, трябва да се запази субсидиарността и Европейския съюз а, трябва да предостави правомощията за изготвяне на правилата на местните органи. А, представата на либералите или идеята на либералите е, че тези услуги трябва да се третират като всички останали. Други казват, че някои, че тези местни услуги а, могат да не се подчиняват на общите правила за контрол върху конкуренцията. Мисля, че не бива да подхождаме догматично. Трябва да подходим прагматично. Европа трябва да участва, трябва да си постави високи цели, за да може Европейския съюз да избере един последователен правен и практически подход юридически аспект на нещата е много важен. При услугите от общ економически интерес е, не трябва да се упражнява е, единствено контрол по отношение на спазване правилата за е, конкуренция. Трябва да се контролират и други неща например, умерена печалба, да се избягва прекомерното задължняване и изобщо реформата трябва да бъде оценена от някой, който ще прилага след това нещата на практика, например някой общински съветник. Трябва ни ясна методика, която да работи на местно равнище. Това е най-важното в тази реформа. Тя трябва да бъде добра и приложима при местни условия. Софи Интвейт, има думата. Благодаря, господин председател. Подобно на немалко колеги следя това разискване вече от доста години. Всяка година повтаряме едни и същи аргументи и в обсъжданията се включват едни и същи хора, като мен, например. И всяка година дебатът се оживява малко преди лятната вакансия. Мисля, че принципът на субсидиарност в никакъв случай не е свързан с качеството на услугите. Или поне това е виждането, което се застъпва в дебатите ни. Изхождаме от предположението, че Принципът на субсидиарност е обвързан с властта на политиците, но може би е добре да изместим фокуса към качеството на услугите, особено като се има предвид рязката промяна в ситуацията. Не можем да прилагаме към обществените услуги правила, които сме прилагали преди години. Не можем да направим това, тъй като държавните разходи напълно излязоха от контрол. Можем, разбира се, да прилагаме правилата, които сме били прилагали до сега, но в такъв случай напълно ще пренебрегнем реалността. Трябва да сме по-смели и по-ориентирани към бъдещето. По коментара на господин Симон за проверката на ефективността на обществените услуги. Възможно е комисията да няма правно основание за извършването на такава проверка, но мен това не ме интересува. В крайна сметка потребителите на услугите могат да направят оценка на ефективността им. Не мисля, че това, което казвам е забавно. Мисля, че съм права, като казвам, че не политиците трябва да преценяват ефективността на услугите, а преките им ползватели. Още преди години заявих това, когато обсъждахме пакета Крус. Още тогава не се обръщаше внимание на потребителите. По отношение на услугите от общ економически интерес, упоменахте сектори като грижи за възрастните хора, за лицата с увреждания, услугите предлагани от болниците и социалното жилищно строителство. За всички нас е ясно, че подобни услуги са ориентирани към постигането на социални цели, но същото въжи и за сектора на телекомуникациите. Да вземем за пример повсеместния достъп до интернет или повсеместното предоставяне на банкови услуги. Това са все услуги, които са много важни за гражданите днес. Това обаче не означава, че те трябва да бъдат предоставени от публични органи. Да се върнем отново на разходите от държавните бюджети, например в здравеопазването. Като се има предвид настоящият им размер, не смятам, че можем да продължим да прилагаме мерки, които сме прилагали преди години. В моята страна, например, вече има болници, които действат като търговски субекти. И защо подобни институции да излязат извън обхвата на разпоредбите приложими към пазара? Нека не изключваме от обхвата на тези разпоредби цели сектори, като по този начин напълно пренебрегваме реалността. Когато става дума за предоставянето на услуги, много лесно можем да залитнем към идеологически аргументи. Не е задължително подобни услуги, за да се осигури високото им качество, да бъдат предоставени от държавни органи. Държавните органи имат за задача единствено да гарантират предоставянето на такива услуги, а дали предоставящият субект ще е държавен или не, няма значение. Важно е какви стимули съществуват в рамките на даден сектор за повишаване на качеството и ефективността и понижаване на размера на разходите. Ето върху това трябва да се съсредоточим, а не да обсъждаме дали сектора трябва да се либерализира, дали услугите да се предоставят от държавни субекти или не. Трябва да погледнем по-скоро на ефективността и ползите за потребителите. Следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Софи, нека веднъж да започна спор с тебе. Нека не гледаме прекалено упростено на нещата. Съгласен съм с теб, че трябва да застанем на позицията на крайния потребител. Да вземем за пример здравеопазването. В Съединените щати разходите за здравеопазване са 16% от общия размер на БВП. В Европа размерът на тези разходи е 11% от БВП. Това са услуги, предоставени най-вече от публичния сектор. Крайният потребител иска да получи максимално добра услуга за парите, които заплаща. Ефективността на услугите в областта на здравоопазването, например като се вземе предвид продължителността на живота, е по-висока тук в Европа, отколкото в Америка. А тук залагаме повече на публичния сектор в тази област. Така че бих предпочел държавни субекти да пред, предоставят такива услуги. Трябва да направим, разбира се, всичко възможно, за да повишим цялостната ефективност на системата. От друга страна, достатъчно добре съм запознат с частния сектор. Мога да кажа, че и там не винаги се работи ефективно. В частния сектор крайният потребител, клиентът е едва на трето-четвърто място на списъка в приоритетите. Of the customer, at the expense of the end user. I... Съвсем други са приоритетите от 1 до 3 в списъка. И това са приоритети, които се осъществяват със сметка на потребителя. Не бива да мислим за частния сектор като сектор, който се стреми към максимална ефективност и минимални разходи. По-скоро той в момента се стреми към печалба за акционерите. Не бива да мислим, че частният сектор винаги работи ефективно. Не трябва да се стремим към увеличаване размера на печалбите за акционерите в големи дружества. А точно това наблюдаваме в момента – Трябва да работим за ефективното функциониране на държавните структури. Съгласен съм с това, но трябва да отчетем и ситуацията в частния сектор, върху който политиците в момента нямат особено голям контрол. А що се отнася до правното основание, разбира се, трябва да разполагаме с такова, като цяло, според мен, трябва да приложим общо европейски подход към обществените услуги. Мисля, че предложението на комисията и в частност на комисар Алмуния е добро. Одобрявам и подхода, предложен от колегата Симон. Мисля, че трябва да се стремим към прости правила. Тоест, ако няма риск от изкривяване на конкуренцията, например, когато се предоставят услуги в по-малък мащаб и на местно ниво, трябва да приложим към тях единни правила, но тези правила трябва да са прости. Осложняването на правилата води до затруднения при прилагането и повишаване на разходите. А що се отнася до пакета за конкуренцията, то съм малко загрижен. Мисля, че действаме по инерция и че това няма да доведе до особени резултати. Как можем да осигурим по-голяма видимост за работата си? Можем просто да излезем с един доклад, в който да заявим, ами след като не ни слушате, просто няма да правим нищо. Мисля, че трябва да поемем контрола върху този дебат, но за тази цел трябва малко да излезем извън рамките на традиционната си роля, да сме по-активни. Okay, thank you. Philip, I think in reply... Благодаря, Филип. Ние разширихме обхвата на доклада. Е, да се опитаме не да реагираме на този доклад, който е от комисията, ние самите да можем да изготвяме собствен доклад за конкуренцията. Софи, кратко изказване. Има още четири колеги, които искат думата, включително и двамата докладчици. А времето, което ми остава, не е много. Но иск... видях, че искате да реагирате нещо, което каза Филип. 30 секунди. За да разсея недоразумението. Никой не съм казал, че един или друг сектор трябва да бъде либерализиран или не. Казвам, че трябва да видим какви са стимулите в зададен сектор, за да се подобри качеството, ефикасността и разходите и да се намери правилния модел. Да се осигурят стимулите. Но дебата винаги се фокусира само върху това дали държавните органи могат да използват държавна помощ или не. А аз искам дебата да бъде изместен в плотността качество, ефикасност и разходи. Свен Секларкес после Питер Симон и Андреас Шваб. Свен. Благодаря. Първо няколко думи от мен за а, колективните искове или картелните искове, както се казва на юридически жаргон. А, от наша гледна точка, Комисия по економическите и паричните въпроси, тук става дума за една сфера с а, много проблеми. Това е една сфера, която е на ръба на законността, примерно финансовите вложения. Много от потребителите на тези системи имат интерес за колективна защита т.е. има такива сфери, в които интерес не може да бъде защитен от е, отделната личност. Знаем обаче, че всичко, с което разполагаме, може да се използва за злоупотреба. Виждаме какво става в е, Съединените щати, тъй като там човек просто не, не може да бъде предприемач, тъй като не може да се осигури срещу всички рискове. Виждаме, че има а, е, а, е, хора, които изобщо не искат да засягат темата за колективната а, защита. А, пред очите си виждам лобистките а, здрав предложения, които казват либерализирайте всичко, направете широко предложение, което ще е, въжи за всички сектори. Това най-вероятно ще бъде най-добре, за да може да погребем цялата тази инициатива. Всичко това обаче не е в интерес на потребителите които биват изнудвани, така да се каже, всяка година за милиарди, особено когато става дума за капиталовите вложения. И мисля, че трябва да кажем следното, следната принципна постановка. Колективната защита е право, от което трябва всеки да има възможност да се възползва и трябва да го засилим. От друга страна обаче и, има смисъл да излезем с предложения, които са специфични за отделните сектори, за да можем наистина да спечелим с това, което правим. Това, което в хоризонтален план ми се струва а, смислено, е да засилим ролята на а, организациите за защита на потребителите, защото защото а, когато се намеси Организацията за защита на потребителите, много повече се избягва риска от злоупотреба, отколкото ако един адвокат събере множество искове и ги обедини в един колективен. От друга страна, смятам, че а, ролята на частните адвокати е важна, тъй като не всички искат да минат пред, и, през иглените уши на една неправителствена организация за защита на потребителите. С други думи, а, аз съм за това на хоризонтално равнище да засилим а, ролята на колективната защита, но да бъдем достатъчно интелигентни и да ги формулираме така, че да помогнат на тези, които в момента са а, ощетени. И това се писа в целият дебат а, за а, кризата. А, струва ми се странно. А, че се опитваме да а, улесним достъпа до финансови услуги на гражданите, а комисията а, отлага. Тук прави, тук комисията постъпва по същия начин. мисля, че с помощта на колективната защита можем да, а, се, да си създадем една допълнителна защита в сферата на финансовите услуги. Аз бих казал, че отделния индивид в случай на асиметрия между предприятието с голям капитал и отделния индивид без такъв капитал, в този случай на дисбаланс трябва да подкрепим инструментите за колективна защита. Благодаря. Mr. Siklakis. Skilakakis. Thank you, yes. Madam sorry, President. I, I have a double problem here. I can't read at that distance. Господин съжалявам, че ви обърках името. От такова разстояние не мога да чета правилно. Няма значение. Много ме заинтригува споменаването на системата на здравеопазване в САЩ, който е доста важен пример. Не трябва да забравяме, че системата на здравеопазването в САЩ страда, като всяка друга си, система с намалено търсене, което е специфичен проблем за здравеопазването, а не за банковото дело или другите сектори. Към здравеопазването трябва да подходим по-различно. Също така, ефикасността на пазарите, за която говорим, трябва да бъде съчетан. Недостатъците на пазарите трябва да бъдат съчетани с недостатъците на политическите системи. Аз съм от Гърция и мога да ви кажа, че недостатъците на политическите системи може да са много по-големи от тези на пазара, ако не се предприемат мерки за тяхното отстраняване. И така, нашия подход трябва да бъде малко по- добър. И да не забравяме, че политическите системи в различни части на Европа не работят по един и същи начин. Не можем да считаме, че защита на потребителя е една и съща и се починява на едни и същи правила. В една държава, която има силен институционален подход и в държава, която има проблеми. И така подходът ми трябва да е малко по-изпипан спрямо такъв тип проблеми. Пазарите имат едни и същи проблеми навсякъде, но политическите системи са съвсем различни. Благодаря. Накратко по въпроса за колективната защита в Обединеното кралство. В момента се прави предложение тези назначени от News of the World да могат да заведат колективен иск. Заради това, че бяха заклеймени за неща, за които са извън техен контрол. Това не е нещо ново, вече си има прецедент. Всичко това показва, че Има подобни неща, които могат да се случат. Следващите оратори. Да, Софи е, е права. Всяка година водим една и съща дискусия. Аз от три години съм тук. Винаги се изказват едни и същи хора, превеждат едни и същи аргументи. Много съжалявам, че не се приближаваме един към друг, даже да стоим тук още 20 години. Аз обаче не искам да се впускам в тази дискусия по същество, тъй като тя не трябва да се води на това място. Единственото, което нас ни вълнува е реформата на държавните субсидии. Европейския съд постави граници и формулира случаи, при които не се касае за държавни е, субсидии. И сега, ако се впуснем в е, дискусия за качество за гражданите и така нататък, е, ще трябва да кажем на комисията, както между другото го направих а, преди малко, а, че с удоволствие, че участвам в тази дискусия, ако имаме правно основание. Ако нямаме правно основание, тъй като Европейския съд в решението Алтмарк много ясно е дефинирал кога не става дума за държавни субсидии, т.е. комисията няма никакво право да ги контролира. Ние като парламент, като контролираща инстанция над комисията не пазителката на договори, не може да поискаме е, от нея да, да, да, да кажем е, правете каквото искате, няма значение какво ви казва договорите. Това просто не става. Затова се смях, когато ви слушах. Може, може да го кажем така съвсем лежерно. Няма никакво значение какво е правното основание. Ако няма такова правно основание, нека да говорим за това дали да го създадем. Председателката толкова много се оживи дискусията, че преводачите трудно ни следват. Следващият ни оратор. Благодаря, госпожо председател. Първо по доклада на господин Зимон. Мисля, че казаното от колегата е напълно вярно. Имам предвид колегата Окуни. Колегата Интфелд също е права, като казва, че в някои сектори за предоставяне на услуги в Европа разходваме повече, отколкото получаваме като приходи. Съгласен съм с колегата Зимон и за това, че ако следва да се предоставя държавна помощ, то трябва да използваме надлежното правно основание – Въпросът е при какви условия, съгласно член 106, комисията може да разполага с правомощия за контрол върху държавните помощи. Това трябва да се обсъди допълнително. Трябва да обсъдим и дали решението по делото Алтмарк следва да се квалифицира като окончателно. По годишния доклад за разпоредбите в областта на конкуренцията, малко ме развесели коментара на колегата Ламберц, но трябва, разбира се, да разгледаме всички аспекти. Това е 40-тият подобен доклад. Бяхме помолени да разработим насоки за структурирането на подобни доклади в бъдеще, както и за извличането на максимална полза от тях. Ще направим това. По въпроса за колективната защита. Мога само да се съглася с колегата Гиголд. Но до момента не сме получили отговор на въпроса как точно да подходим на практика. Разбира се, колективната защита не само е допустима като средство за колективна защита на интереси, тя се и прилага вече на много места в Европа, но не винаги е много ясно, например, как точно да се постигне економия на воденето на производството. В Германия има предвидени процедури за защита на капиталовите инвеститори, но те не водят до особено голям успех. Това показват делата, които се водят срещу Телеком. Не бих казал, че тъй като е желателно да се прилага колективна защита по отношение на финансовия сектор, тя трябва да се прилага и към други сектори единствено защото има някои критични случаи на финансовия пазар, не бива да смятаме, че колективната защита трябва да се прилага към всички сектори. Ако гражданите се нуждаят от колективна защита, за да отстояват интересите си, то трябва да се запитаме каква е ролята на комисията, тъй като комисията може служебно да се намесва, да бъде сезирана по дела, свързани с областта на конкуренцията. Трябва да се намери баланс между правомощията на комисията и средствата за колективна защита. Но надявам се, че след лятната вакансия ще успеем да постигнем този баланс. Благодаря. Председателката благодаря. Комисията заяви, че иска да направи изявление за правното основание. Бих помолила представителя на комисията да се ограничи с 30 секунди. Що се отнася до правното основание, е, за е, услугите от общ економически интерес е всичко е съвършено ясно. Ако са изпълнени всички критерии Алтмарк, е, не се касае за държавна субсидия. Не става дума за тестове за проверка на ефективността, А става дума за това доставчиците на услуги да бъдат стимулирани и да работят ефективно. Председателката, благодаря. Ако имаме нужда от повече изяснения, ще се обърнем към вас пряко. Графиците за докладите. Първо, доклада за конкуренцията ще бъде разгледан на 17 октомври. Измененията ще се внасят до края на септември и гласуването в пленарна зала ще се проведе през декември. По отношение на правилата за държавните помощи, срокът за измененията е 15 септември, разглеждането ще се състои на 3 октомври, а гласуването на 4. Гласуването в пленарна зала ще се състои на второто пленарно заседание през октомври. Становището за колективната защита в нашата комисия на 22 септември ще се проведе изслушване. Срок за измененията е 23 септември. До 4 октомври те ще бъдат разгледани. В същия ден ще се състои гласуването. Целта ни е да гласуваме становището на първата пленарна сесия през ноември. Благодаря ви. Сега преминаваме към точка 12 позиция на парламента за проекто бюджета за 2012 година в вида, в който е изменен от съвета. Докладчикът ни е Оле Лудвихсон. Господин Лудвихсон. Позволете ми първо да благодаря на докладчика за проекто бюджета за 2012 година. Надявам се, че ще можем да изясним позицията си относно проекто бюджета за 2012. В момента се намираме на последния етап на разискванията тук в комисията. Та ние да очертаем както политическите насоки, така и да се спрем върху конкретните цифри. В моя доклад се визира политическият аспект. Предлагам и конкретни изменения в зависимост от приоритетите. Работният документ е преработен вариант Изпратих ви този преработен вариант вчера по електронната поща. Ползвах първоначалния вариант като основа. Първоначалният вариант е документ изготвен от съвета, който бе публикуван миналата седмица. В преработения вариант на документа включих нашите предложения за изменение. Не предлагаме промени по политическите приоритети. В текста си очертавам четири основни области економическо възстановяване, устойчив растеж и борба с измамите. Тези три области са много важни за осигуряване на финансовата стабилност в Европа. За тази цел е важно европейските надзорни органи да разполагат с адекватен размер на ресурсите, за да могат и ефективно да изпълняват функциите си. Те се намират на начален етап от дейността си, затова предоставянето на такива ресурси е много важно. Миналата седмица бяха представени предложения, в които се визират четири служби. Предвижда се ограничаване на правомощията на тези служби. Става дума за европейските надзорни органи. Според мен трябва да противодействаме на това ограничаване. Трябва да гарантираме и мобилизирането на адекватен размер на ресурсите на ниво комисия, така че да може да се осигури ефективен надзор върху финансовото положение на държавите членки. Трябва да се погрижим и за надлежното разходване на тези ресурси. В никакъв случай не е ясно как, съгласно новия пакет комисията ще се справи с това положение? В Генерална дирекция економически и финансови извинете, въпроси трябва да се осигурят достатъчни човешки ресурси. За целта трябва да бъдат заложени необходимите бюджетни кредити. По отношение на статистическите проучвания, то те не са приоритет в текста, предложен от комисията, но економическата криза показа колко е важно да се подобри качеството на статистическите проучвания. За целта трябва да се заложат същите бюджетни кредити, както и до момента. Не бива да се съкръщават разходите за статистически изследвания. Друга основна област е борбата с измамите, най-вече с данъчните измами. По време на кризата установихме колко е важно провеждането на ефективни мерки в областта на данъчното облагане, така че да се осигурят приходи от данъци. За да се осъществяват такива мерки, трябва да се предвиди и необходимата бюджетна линия за Европейската служба за борба с измамите. Не смятам, че в тази област трябва да се реализират економии. Обсъждането в комисията бе много ползотворно. Мисля, че можем да използваме резултатите от него като основа за работата си до гласуването през есента. Председателката Жан Пол от името на НП. Merci, Благодаря ви, госпожо председател. Докладчика се спря на важните моменти. Наистина има парадокс в Европа сега, а именно държавите членки искат европейският бюджет да е голям, съвсем легитимно искане, но не искат да посрещнат последиците от някои от необходимите промени, свързани с преразпределението на европейските средства. Докладчика спомена за надзора и економическото управление. Не може да се иска по-добро реално економическо управление, по-добър надзор, без преразпределение на бюджета. Трябва да се осигурят бюджетно конкретните области, при условие, че не може да се увеличава бюджета. Вчера обсъждахме ЕСМА. Намеренията са добри, но много малко са човешките и финансовите ресурси. И трябва да кажа, че ми се струва всичко много скандално. Всеки говори за рейтинговите агенции. Поне 20 пъти бяха споменати те. Но никой не е казал, че нито една от тези три големи рейтингови агенции, този олюкопол, не са акредитирани, нито пък са обект на контрол. Те съществуват на базата на заварено положение, без да са починени на новия регламент. Защото компетентните органи, които си ги акредитирали, нямат желанието да преразгледат техния казус. Всеки път, когато има проблем с общественото осигуряване, казваме на хората, не разполагате с необходимата документация. Но в тази сфера не може да се работи с намален бюджет. Затова аз склон да се съглася с предложенията на докладчика, които са е съвсем основателни. Статистиката, е много важен на сфера на економиката днес. Евроста трябва да бъде ресурсно обезпечен, за да може да контролира статистическите данни, които му се предоставят. И да избегнем сериозни проблеми в бъдеще. Според мен трябва да приемем предложението на докладчика. Благодаря. Има ли други желаящи по темата да се изкажат? Господин Лутвиксен, искате ли да вземете думата? Благодаря за дискусията. Мисля, че сме на едно мнение. Искам да добавя само още едно нещо. До края на август има доста време. Ако искате да изкажете вашето мнение, имате достатъчно време да го направите. Мисля, че е важно, който има предложения за изменения, да ги направи, защото става дума за бюджета, така че в края на августа можем да вземем решение. Благодаря. Благодаря. Тук графика е малко странен. Ще го прече на почивката през лятото. Крайен срок за изменения по становището 20 юли. Но има и друг крайен срок. За бюджетните изменения 19 август. Те са обект на друг документ. Гласуване на становището 31 август. Гласуване в водеща комисия през октомври с цел гласуване на пленарно през второто заседание през октомври. Това е графика. Ако имате нужда от разяснение, моля да се свържете с секретарията по въпроса за така наречените бюджетни изменения. А сега 13-та точка от дневния ред. Хазарта по интернет на вътрешния пазар. Докладчик София Окони. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, накратко ще представя контекста. През 2009 парламента прие резолюция по въпроса за хазарта по интернет. Вследствие на доклад, изготвен от Кристал Шалдемоса, наш колега. В резолюцията призоваваме комисията да проучи економическото и неекономическото въздействие от трансграничния хазар по интернет и предоставянето на подобни услуги. През март комисията представи зелена книга, която е основата за допитване, чиято цел е дали е необходим регламент за съгласуване на европейско равнище или ще запазят националните различия. Малко статистика за този сектор, за да видите какво е въздействието му върху економиката. Приходите са над 6 милиарда за 2008 година. 45 на 100 от световния пазар. На хазарта по интернет се падат 7,5 на 100 от хазар, от всички хазартни дейности. Процент ще се увеличи до 2013 или 300 не стана ясно. Този сектор има сериозно економическо значение, което ще нараства. Економическия потенциал на сектора не е останал незабелязан от незаконните субекти в сектора. Има различия между националните правила и други фактори, на които се дължи разрастването на незаконния хазар по интернет. Тази дейност може да се използва и за пране на пари. В интерес на всички нас е комарджиите да не участват в незаконен хазарт. Това е въпрос, който касае държавните органи и всички частни субекти, които осъществяват законен хазарт. Това е много важно и за спорта като цяло, тъй като може да се стигне до манипулирани спортни резултати. Спорта е уязвим сектор, подложен е на заплаха. Под заплаха са основните матчове, но и, и по-маловажните матчове. Не можем да позволим дейност, която да засегне отрицателно спорта. Трябва да гарантираме законна хазартна дейност, последователни правила в европейския план. Съкръщавам презентацията си, тъй като виждам, че залата се опразни. част от приходите от събрани от хазар трябва да бъдат насочвани към спорта, за да се осигури развитието на най-популярните видове спорт. Европейският съюз носи голяма отговорност, е, що се отнася до запазването на интегритета на спорта В контекст на всичко това значение има член 165. Предлагам идеята да се създаде европейски орган, който да касае неприкосновеност и справедливост на спорта, възоснова на членове 6, 83 и 165 от договора за Европейския съюз, чиято задача ще бъде да се насърчава възпитанието на спортистите и играчите, борба срещу измамите и корупцията в спорта, обмен на информация, и експертни познания и изготвяне на общо определение на нарушенията. Благодаря ви за вниманието. Очаквам сега вашите интересни забележки по тази интересна тема. Трима желаящи имаме за думата. Dank u wel, voorzitter. Eh, ik denk dat het, groenboek van de commissie een, eh, interessant document is. Благодаря, госпожо председател. Зелената книга на комисията е доста интересен и полезен документ. Начина по който комисията задава въпроса показва колко малко се знае по темата към този момент. Това е едно бяло поле. Много малко се знае по въпроса, който си и проличава в книгата на комисията. Трябва да видим как да се уреди дейността в държавите членки и да видим какви могат да бъдат ползите на европейско равнище. Ако говорим за хазарта по интернет, Координацията между държавите членки е много важна, тъй като това е явление с трансгранични измерения и много лесно се работи от една държава членка в друга. Това е услуга, която е от директивата за услугите и към този момент тя бе в приложното племе на тази директива за услугите. Тогава не се обсъди реално въпроса, но така един, че става въпрос за услуга. което трябва да се разглежда и в контекста на координацията между държавите членки и мерки за улесняване на тази координация от страна на комисията. Съгласен съм колко е голямо економическото значение на тази дейност 10 милиарда евро. Нуждаем се от по-голяма координация. Всичко свързано с незаконния хазарт, черния пазар трябва да е обект на строг контрол – Много лесно е незаконния хазарт да се съчетае с прането на пари. По-хубаво е дейността да е законна, отколкото незаконна. Трябва да се предостави правна зак... възможност за хазар по интернет. Иллюзия е, ако си мислим, че хората няма да залагат повече. в Китай Хазарта по интернет е забранен, но хората осъществяват физически хазарт. Няма да можем да отучим гражданите да не залагат. И при това положение е по-хубаво залозите им да са законни. И всичко трябва да е прозрачно, разбира се да видим как работят фирмите в този сектор, какви финансови отчети предоставят, каква е счетоводната им отчетност. Има връзка между хазарта и спорта. Трябва да видим кой за какво плаща. Не съм голям привърженик на строгия подход на докладчика спрямо спортните залози. Това не винаги е незаконно и нежелателно явление. Има пряка връзка между спорта и залозите. Не смятам, че спорта и залозите са лоша комбинация. Трябва да възприемем общ подход да осигурим законни залози и по-добра координация между държавите членки. Проблема е, че някои държави много настояват на хазарта по интернет, а други не. Много трудно е да се намери пресечна точка между двата лагера. Някои искат повече регулация, други не толкова. Европейската агенция или орган не е непременно добра идея. По-добре е да се осигури координация между държавите членки и техните органи. Това е съвсем достатъчно, според мен. Подобна европейска агенция не е необходима. Ние се нуждаем от по-добро координиране. Следващия оратор point of departure, as uh, Mr. said, Отправната ми точка ще бъде залагането като услуга, съгласно дефиницията на услуга в договорите за Европейския съюз. Те предвиждат също така и свободно предоставяне на услуги. Реалността обаче е, че в областта на хазарта се наблюдава фрагментиране на пазара, като се имат предвид ограничителните политики в някои държави. Издаването на национални разрешителни трябва да се разглежда по-скоро като изключение. Собствениците в държави членки на такова разрешително трябва да са установени в държави членки с ограничителни режими. Трябва да се вземат предвид и решенията на Съда на Европейския съюз, особено с оглед на съразмерността на ограничителните мерки. Призовавам Европейския съюз да наложи система за взаимно признаване на разрешителните на държавите членки, за да се осигури защита на обществения ред и високо ниво на защита на потребителите. Председателката благодаря, Николас. Благодаря, госпожо председател. Съжалявам, че не можах да изслушам представенето на доклада. Запознат съм обаче с текста му. Въпреки амбициозните цели, които си поставя този текст, не мисля, че формулировките в него са особено категорични. Имам предвид доклада на комисията. Всъщност ситуацията е много по-сложна, отколкото изглежда за Европа е трудно да съчетаем хазартната заложната дейност с протекционистки мерки или с защита, извинете, на спорта. По отношение на контрола върху хазартната дейност – Според мен тази дейност може да се използва като параван за корупция и изпиране на пари. Това явление е достигнало огромни размери и то може да има разрушително въздействие върху спорта. ако не се упражнява контрол върху хазарта, т.е. върху спортните залагания, то това ще доведе до изкривяване и на резултатите от мачовете. Хората ще изгубят интерес към спорта. В доклада не се предлага решение за този проблем. Не се предлагат и мерки за защита на малолетни и непълнолетни лица. Не е допустимо единствено да говорим за член 165 от договора. Има техники и методи за упражняване на контрол върху спортните залагания, които се прилагат в цяла Европа. Трябва да въведем стройни механизми, защото в противен случай нещата ще излязат извън контрол – трябва да предвидим възможност за спортни залагания онлайн, например за по-големи суми и същевременно да защитаваме интересите на спорта. Не можем просто да наложим забрана върху подобна дейност. Първо, защото действа принципът на свободно движение на услуги и второ, защото хората винаги ще намерят някакви вратички. Ще се свържа с докладчика, за да поговоря с нея по тези въпроси. Съжалявам, ако съм засегнал теми, по които тя вече е говорила. Председателката. Преводачите всеки момент ще си тръгнат, но ще дам дума на Софи. Съвсем небързичко, госпожо председател. Изслушах мнението на колегите, записах си ги. А, а, господин Стакс го няма, но исках да му кажа, че аз не съм против хазарта по интернет и залаганията за спортни състезания. Искам просто да кажа, че тук става дума за големи суми, толкова големи, че е, те биха могли да доведат до измами и корупция. Тоест трябва да бъдем внимателни няма нужда да сме против, трябва да сме част от развитието. Трябва да сме част от голямото спортно движение, което се здобива с тази онлайн компонента. Ситуацията в отделните страни членки по отношение на хазарта по интернет и залаганията по интернет показва, че всяка страна членка е избрала различен подход и с оглед на тези различия трудно да предложим амбициозен текст, който да ни позволи някакво хармонизиране. Във всеки случай обаче сега разполагаме с един елемент, който трябва да се доразвива. С интерес очаквам вашия анализ и вашите предложения за подобрение в текста. Благодаря. Срок за подаване на измененията 15 е юли. На 31 август ще разгледаме доклада и ще гласуваме същия ден. Имко ще гласуваме 19 септември и през октомври на втората сесия трябва да бъде гласувана пленарно заседание. Благодаря. С това стигнахме до края на дневния ред. Ще се видим сряда, 31 август сутринта в 9 часа и след обяд в 3. Желая ви приятна вакансия.